Colleagues, voting time. Колеги, настъпва време за гласуване, казва председателя. Моля всички, а, които не, да запазят тишина и започваме гласуване. Започваме с точка 32. 32. Това е докладът на Франк Пруст. И започваме с девето изменение. Девето изменение. Докладът на Франк Пруст, точка 32. Кои са за? Против. Ще проверим с поименно гласуване. Начало. Гласувайте, моля. The vote is closed. Престановете. Прекратете гласуването. Приема се. 25-то изменение. За. Против. Приема се. Искате проверка? Добре. Гласуваме поименно. именно. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Много от един повече от НП гласува. Сега е наред работата. Край на гласуването. Приема се. 26-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28 изменение. Не, по 27 по... край на гласуването. Приема се. 38 изменение. 28 поправя се председателя. 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение. Едно. Има искане от докладчика и от господин Ланге да допуснем да бъде включено устно изменение. Ако, ако няма а, възражение, давам думата господин Ланге да представи устното изменение. ако няма възражение, гласуваме компромисното изменение заедно с устното изменение за. Против, въздържали се, приема се.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 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърли се, извинявай. Гласуваме електронно, каза председателят. Моя, грешка, Моя грешка, каза председателят. Края на електронното гласуване. Приема се. 21 за, против въздържали се, приема се. 36 за,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 против, въздържали се, приема се. <clears throat> Пета за, против, въздържали се, приема се. 24-та. За. Против. Въздържали се. Приема се 6-та. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7 За. Против. Въздържали се. Приема се. Осма за, против, въздържали се, приема се. И гласуваме <clears throat> за цялото проект становище, гласуваме електронно, гласувайте, моля. And the vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се с 21 гласа за, 6 против и няма въздържали се. Поздравления за докладчика, господин Пруст. А сега ни предстои точка 22 точка. Предложение за резолюция относно детския труд в сектора за производство на търговия с какао. Докладчик е вашия председател, т.е. аз. Започваме с компромисно изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Второ компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 19-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 20-то. За, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка за 20-то изменение. Гласувайте, моля.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 Още един път, ако обичате. Нека гласуваме още един път. Гласувайте, моля. Сега всичко е наред. Прекратете гласуването. Трето компромисно изменение – за, против, въздържали се, приема се. Четвърто компромисно, за, против, въздържали се, приема се. Двадесет и шесто. За, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за. Искате проверка по 26-то ли? Проверяваме 26-то. Край на гласуването. 26-то се отхвърля. 27-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 28-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 29-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка за 32? Гласувайте, моля. 32. Прекратете гласуването. И резултатът отхвърля се. Тридесет и трето, нали така? 33 трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето компромисно изменение за, против, въздържали се, Приема се. 37 изменение. За. 37. Моля, гласувайте за 37. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате проверка по 37. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 40 изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до точките от преамбюла Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Второ за, против, въздържали се, приема се. Трето за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Пето Шесто поправя се председателят за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 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. По 13 проверяваме с поименно гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. И всъщност то се приема. 14 за, против, Извинявайте, поправя се председателя, тъй като 13-то е прието, 14-то пада. Осмо компромисно, за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се с 25 гласа за, 3 въздържали се и няма против. Поздравления за всички, които са работили а, по този документ. Сега, точка 22. Да, бивша 23, сега е 22. Докладчик пак е вашия председател. Гласуваме само окончателно по проекто решението на съвета за международно споразумение за какаото. А, гласуваме. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се единодушно. Сега точка 23. Доклада на Годливе от Робо. Това е изменение на регламента, но има едно устно изменение от докладчика. Да, много малък, малък технически въпрос. Комисията е забравила да включи датите за а, началото в, на този договор. След член 2 трябва да се запише ще влезе в сила от и се оставя празно място за включване на датата, от когато ще влезе в сила договора. Това е изменението. Председателя говори, без да му е включен микрофона, не го чух. Прието е основното изменение. А сега а, гласуваме по предложението на комисията с измененията. <clears throat> Гласувайте, моля. Един повече гласува. Може да е пак от НП. Там се обикновено е виновникът. Сега е наред. Край на гласуването. И това предложение се приема единодушно. Сега гласуваме по проекто резолюцията, начало на гласуването. Сега, сега начало на гласуването. Приема се с един, единодушно. Поздравление за докладчика. Малко съм объркан. А колко представители на НП има в залата? 10 или 11? Трябва да са 11. Да, сега са 11. Защото мисля, че с един, с един по-малко. Не искам да се намесвам а, а, в ваша работа, господин председател, но трябва да си изясним този въпрос. А, може да се оспорва гласуването само непосредствено след самото гласуване. Добре, въпросът е изяснен. 24-ти. Това е законодателен въпрос. Докладчик е пат госпожа Годеливе Роуол. ще гласуваме на блокове. ще гласуваме по четвърто изменение, преди да гласуваме по блокове измененията. За, против, въздържали се. По първи блок сега. За, за против, въздържали се, приема се. По втори блок. За, против, въздържали се, приема се. Блок 2А. За, против, въздържали се, приема се. 2Б. <clears throat> За, против, въздържали се, приема се. Блок номер 3 in favor against abstentions. Приема се. Блок 4 за против въздържали се. Приема се. Блок 5 за против въздържали се. Дигайте ръце, моля, за да мога да видя кой какво гласува. Пети блок за, против, въздържали се, приема се. Шести блок за, против, въздържали се, приема се. Седми за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29-то. За, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 320. 300, повтаря е, председателя. 327. За. Против. Въздържали се. отвърля се. Изменение 72. За. Против. Въздържали се. Приема се. 328. За. Против. Въздържали се. отвърля се. Блок 8. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 78. За, против, въздържали се, приема се. Блок номер 9. За. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 93. За,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 против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, приема се. Блок номер 10 за, против, въздържали се, приема се. Блок 11 За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение номер едно. Който е за, против, е, въздържали се, приема се. Изменение 179 за, против, Приема се. Компромисно изменение 2. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 182. За, против, въздържали се. Приема се. Блок номер 12. За, против, въздържали се. Приема се. Блок 13. За, против, въздържали се. Приема се. Блок 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 237. За. Против. Въздържали се. Приема се. 241. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 250 за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, приема се. 253 за, против, въздържали се, приема се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 264. За. Против. Въздържали се. Приема се. 338. 338 за. Против. Въздържали се. Отвърля се. 265 за. Против. Въздържали се. Приема се. 300. 300. 39-то. 340-то. Те падат. Изменение 341 за, против, въздържали се, приема се. 344 за, против, въздържали се, приема се. 3, 4, 5 за. За. Против. Въздържали се. отвърля се. Изменение 268. За. Против. Въздържали се. Приема се. 346 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим. Да проверим. Да проверим по именно 346. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Кой поиска проверката? Пита председателя. Гласуваме. Гласувахме за 3, 4, 6. 271. Приема се. 274 за, против, въздържали се, приема се. 349 за, против, въздържали се, отхвърля се. 276 за, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се, приема се. 337 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, приема се. Истински маратон, казва председателя. 286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 302. За. Против. Въздържали се. Приема се. 303. За. Против. Въздържали се. Приема се. 305 Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. 357 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. 365 за, против, въздържали се, отвърля се. 318 in favor. 318 за, против, приема се. 321 за, против, въздържали се, приема се. 366 за, против, въздържали се, отвърля се. 323 за, против, въздържали се, приема се. Приближаваме се към края на маратона, казва председателя. 324 приема се. 356 приема се. 307. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение в преамбюла. Първо. Приема се. 2. Приема се. И изменение 3D. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Гласуване на предложението на комисията след измененията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 23 за, 1 против и 4 въздържали се. Проекто законодателната резолюция сега да гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът е 23 за, един против, двама въздържали се. С огромно мнозинство се приема. Пълен успех. Отлична работа. Моля докладчика. Съвсем накратко, господин председател, много благодаря за широката подкрепа на един доклад, който не беше никак лесен. И искам да благодаря най-сърдечно на моите сътрудници. Това беше един доста правно ориентиран доклад. Те ми помогнаха много. Искам да благодаря и на сътрудниците на секретарията. Мисля, че направих живота им доста тежък през последните седмици. Но ние напреднахме бързо, добре, справихме се чудесно и Надявам се да приключим този въпрос и успешно с съвета и с комисията. Благодаря ви. I also can uh, witness... Uh, и аз е, мога да засвидателствам отличната работа на докладчика и на секретарята, тъй като и аз е, доста участвах. Като се опитах да помагам в тази много сложна материя на това досие. сега кажете, вие решавате на, дали да отиде в пленарна зала. Мисля, че това е деликатна тема и касае нашите права според Лисабонския договор. Ние имахме двустранни обсъждания Моето желание е да отидем в пленарна зала, да гласуваме и да имаме едно крайно гласуване, за да имаме силен вод преди преговорите с комисията и съвета. You, that... Напълно съм съгласен с вас, но мисля, че това подлежи на гласуване. Аз подкрепям да се внесе в пленарна зала, преди да отиде в тристранна среща. Кой е за да се внесе, кой е против? Приема се предложението. Продължаваме. Той ще отиде в пленарна зала. Сега. Точка 25. Това е доклад от Жозе Бове Имаме три изменения. Четири, коригира се председателя. Всичките целят едно и за това ще ги гласуваме амблок. Измененията моите и на Барт Ланге, на Даниел Гаспари, на Робърт Стърди и едно на Метинг Казак. Сега да преминем към гласуване. Всички, които са съгласни с тези изменения, моля, гласувайте. Край на гласуване. Против? Против. Край на гласуването въздържали се всъщност преди края. Очевидно подкрепа за измененията. Сега, съответно, проекто препоръката. Моля, гласувайте. И Крайна на гласуването. 23 за, 5 против и 1 въздържал се. Препоръката за съгласие с това споразумение е прието. Точка 26. Моля, призовава председателя. Моля за вашето внимание, защото не сме приключили. Трябва да спазваме дисциплината в комисията. Минаваме на точка 26. Е, доклад от Емилио Менендес. Които са за да гласуват против, приема се. Електронно да гласуваме. Моля, гласувайте. Прекратете. Прекратявам гласуването. Приема се с 25 за един въздържал се. Няма против. Поздравления на докладчика. Item 27. Again... 27. Отново доклад на Емилио Менендес изменение от Пол Мърфи, които са за. Моля да гласуват против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване по електронен път. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 19 за, един въздържал се. Поздравление за Емилио Менендес. I mean, uh, may I have attention, please? Председателя, моля за внимание. Трябва да гласуваме резолюцията по, член, по точка 26, като започнем с измененията. Огромен брой изменения. Започваме с изменение 17 Гласуваме проекто резолюцията от Емилио Менендес за предложение за решение на съвета, изключване на регионална конвенция за пан-евро средиземноморски преференционни правила за происход. Изменение 17 на Пол Мърфи. Моля, който е за да глас, да вдигне ръка. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 и 19. 18 и 19. Поправя се председателя. Само 18 които са за, против, въздържали се, приема се. 19. 19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 против, въздържали се, отхвърля се. Това беше 24-то, сега 25-то. За, против, въздържали се, приема се. 27 За, против, въздържали се, приема се. 26 За, против, въздържали се, приема се. 29 За, против, въздържали се, приема се. Председателя. Извинявам се, да се върнем на 26-то, тъй като съм пропуснал. Забравих устно изменение. Съгласни ли сте да гласуваме устното изменение? То е в папките ви. Значи гласуваме 26-то с устното изменение. Кои са за? Против? Въздържали се? Приема се. 29 за. Против? Въздържали се? Приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отвърля се. 21. Разделно гласуване. Първа част, които са за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, отвърля се. Да провед... проверим част втора. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Да, отхвърля се. Да, да, отхвърля се. Изменение 32 за, против. А, то пада му. 33 за, против, да Е, приема се. Компромисно изменение първо. Компромисно изменение първо. Председателя уточнява. Компромисно изменение първо. За, против, приема се. Изменение 37 за. 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето за против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 in favor, against abstentions. Приема се. Да проверим девето. Моля, гласувайте. Сега вече може да гласувате. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против. 14 за, против, въздържали се, отвърля се. 15 устно. Има ли възражение срещу гласуването? Пол Мърфи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 против, въздържали се, приема се. Да проверим 13-то, както е парафрази... парафразирано. На 15-то се поправя председателя. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16, то който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2. Който е за, против, въздържали се, приема се. Номер 2 за, против, приема се. 3 за, против, приема се. И окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 23 за, 1 против, 2 въздържали се. Поздравление за Емилио Манендес. Точка Двадесет и осма. Двадесет и осма. Това е становище автор Яник Жадо. Започваме с изменение номер 5. Започваме с изменение номер 5. За две части. По първата част. За, против, въздържали се. По втората част. За, против, въздържали се. Приема се. Не. По втората част проверяваме поименно. Край на гласуването.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 Девето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Деветнайсто. За, против, въздържали се, приема се. Десето. За, против, въздържали се, приема се. Двайсто. За, против, въздържали се, приема се. 21 за, против въздържали се, приема се. 11 за, против въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Точката от преамбюла, първо, на две части, по първата част, за, против, въздържали се, приема се. По втората, за, против, въздържали се, от Отхвърля се а, изглежда, но ще проверим. Гласуваме по втората част по именно, край на гласуването и резултатът отхвърля се. Третата част за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето, за, против, приема се четвърто на три части. По първата. Приема се. Втората. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Третата. За. Против. Въздържали се. Приема се. По четвъртата. Фуатин in favor. Against abstentions carried. 14-то изменение се приема, 15-то за против въздържали се приема се, 16-то за против въздържали се приема се. Окончателно гласуване по становището. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. А преди гласуването искам да кажа следното. 13-то изменение се казваше, че то пада, ако четвърто е прието. Трудно е да се каже, че четвърто е прието. Две от негови части бяха приети, една не беше приета. Как ще процедираме в случая? Може би трябва да гласуваме за него и след това секретариатът трябва да провери след гласуването, след като гласуването приключи, а, дали а, то трябва да отпадне или не. Секретарятът ми каза, че съдържанието е същото. Отхвърлихме ли една част от а, първа и четвърта, и трета част? Като има, ако има съмнение, ще гласуваме а, още един път, макар и да може, да може би това да бъде повторение. За, против, задържали се, приема се. И сега окончателно гласуване за становището. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се с 25 гласа за и 1 против, двама въздържали се. Поздравления за докладчикът Яник Жадо. 29 точка Това е доклад на Даниел Каспари, изменение на споразумение. Гласуваме. Гласуваме по проекто становището. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа за и 3 въздържали се. 30 точка, това е доклад от Хосефа Андреас. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. 25-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Шесто за, против, въздържали се, приема се. 27 за. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме 27 изменение, казва председателят. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването и наистина то се отхвърля. Моя грешка, казва председателят. 28 изменение за, против, въздържали се, приема се. 29 за, <coughs> против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се. Не съм сигурен. По 31 проверяваме поименно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 31. 32. Поправя се председателят. 32. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Но нека проверим. 32 по 32. Гласуваме електронно по 32. Край на гласуването. Той се отхвърля. 33-то за, против, въздържали се. Отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се. Приема се. 34-то за, против, въздържали се. Отхвърля се. 35-то. На две части. По първата част за, против, въздържали се. Не съм сигурен. Проверяваме по първата част на 35-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. И то се от... Първата част се отхвърля. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение и то на две части. По първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се и тя се отхвърля. Девето изменение. <clears throat> За, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто. За. Единайсто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме гласуването по 11 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. не, не видях как гласуваха ЕДП. Моля, вдигайте по-ясно ръка. 12-то 12 изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 13 то за, против, въздържали се. Отхвърля се. Но нека проверим 13-то изменение. Гласуваме по 13-то. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега, точка от преамбюла 17. та Има към нея устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Кой е автора на основното изменение? А, то е тук включено, вписано. Няма възражение срещу устното изменение, тогава гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме устно изменение първо към 17-та точка от преамбюла. Гласувайте с картите. Края на гласуването. Отхвърля се наистина. Четирнайсто изменение. За, против, въздържали. Отхвърля изменение за, против, въздържали се. Приема се 18 за, против, въздържали се. Приема се 16 за,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 Това е окончателно гласуване по доклада от Питер Штасни. Петър Штасни. Няма изменения. Гласуваме. Гласувайте, моля. Край на гласуването и резултата е 20 гласа за, няма против, трима въздържали се. Поздравление за Петър Щастни. Нещо малко искам да кажа. Знаете, че еколозите са много емоционални. И по доклада на Жозеф Бове имаше едно малко объркване. А ние казахме, ще гласуваме срещу предложението, а натиснахме без да искаме доклада, бутона плюс, т.е. за. аз искам да кажа, нашия глас трябва да бъде отчетен против резолюцията, която беше представена. This is the end of the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 Well, ladies and gentlemen, colleagues, uh... Дами и господа, може ли да прекратите разговорите, за да имаме още точки от дневния ред? Внимание, ако обичате. Окей. Okay.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 аз съм докладчик е, е, по точка 18. Става дума за изменение за устав за процедура правилник за Международната група за изследване на Калчука. Трябва да разгледаме проекто препоръката в режим процедура на одобрение. Документите са в вашите папки. Трябва да дадем съгласието си е, за това споразумение. Ще ви кажа с една-две думи за какво става дума. Ние сме вторият най-голям потребител на естествен каучук. Така че ключово значение е да имаме предвидим достъп до тази извънредно важна суровина – Работната група за изследване на калчука е авторитетен източник на статистически данни, която играе голяма роля в осигуряването на прозрачност и предвидимост на глобалния пазар на Калчук. Но докато оттеглянето на някои ключови участници в международната група, като САЩ и Тайланд, един от големите най-големите потребители, един от най-големите производители, отслабиха групата. Все пак за нас работната група остава единственият орган, който обединява и производители, и потребители. Въпреки своите слабости, работна от Международната група за изследване на калчука все пак е най- компетентният орган за осигуряване на прозрачност и надежност на данните за този пазар. И така. Въпреки, че препоръчвам да, на групата да одобри изменението в устава на правилника на международната група, трябва да кажа, че а, а, този устав остава основно условие за нейното продължаващо съществуване. И в моя проект доклад за комисията аз препоръчвам да се направят усилия за разширяване на членството в групата, в която трябва да влезат главните производители и потребители на каучук. Това е важен въпрос, много важен за интересите на европейската економика. Ще дам думата на членовете на комисията, ако има някой, който иска да коментира този въпрос, тъй като срещам мълчание, тълкувам го като е, съгласие с е, моето мнение. И затова ще дам думата на представителите на комисията господин Клаус Беренц, Давам му думата а, за да коментира. Благодаря господин Морера. Благодаря за вашия доклад. Благодаря за вашето предложение да одобрим а, за изменението на процедурния правилник и устава на групата. през декември проведахме анализ на работата и значението на тази група, която обединява производители и потребители и им дава възможност да обсъдят търсенето и предлагането на каучук. Приветствам и вашата покана да продължим работата с нечленове, като се опитаме да ги привлечем за членове на групата. И а, с радост ще докладваме на парламента какъв е резултата от тези наши усилия. А, за две години може би е малко амбициозен срок. Ще биде време преди да може променената дейност на групата да даде променените правила на групата да дадат правила. Във всички случаи ние ще стремим към това и ще направим всичко, което е по силите ни. В такъв случай предлагам моят проект от доклад а, а, за одобрение. Комисията трябва да докладва на парламента. Докъде е стигнала, в никакъв случай не очакваме да постигне изцяло, напълно а, целите, които очертах пред вас. Благодаря за това, че одобрявате моя подход и моя анализ и особено втория абзац от моето предложение. Разбира се, при процедура за одобрение нямам, не може да внасяме изменения, но можем да правим препоръки към комисията. Нещо, което аз предлагам именно във втория абзац. Ако няма други желаящи да се изкажат по този въпрос, срокът за изменение е 16 февруари, приемане в комисия в края на феврари, началото на март. Item 34 is reports. Член, точка 34 е доклад на делегация от тази комисия, която посети Копенхаген. Аз бях водач на делегацията, както е обичайно, като председател на комисията. Два полудни бяхме там. Имахме срещи с представители на правителството, на парламента, профсъюзи, стопанския сектор, заинтересовани институции. Целта на делегацията бе да изслуша целите на датското председателство и нещо да постигнем, което тук в Брюксел не може да стане. Да съсредоточим два полудни на срещи с други хора, освен на правителството и парламент. Посетихме и вятърните мелници, известни, които имат доста голяма мощ по отношение на използването на вятърна енергия за електричество. Не разговаряхме и, разбира се, по въпросите на свободната търговия, увеличаване на достъпа до пазара, кои са приоритетите. И да не се започне с СТО, с двустранни преговори, т.е. До, достъп до пазара. Това е императива посредством двустранни преговори. И като имахме предвид какви са целите, да разберем по-голяма дълбочина, да ги разберем в по-голяма дълбочина. Мисля, че визитата на делегацията бе успешна, но имаме на оплаквания. Само двама члена на комисията участваха в делегацията. Втория е член и на друга група. Тоест, нямаше достатъчно доброволци, което за мен е не е неблагоприятно обстоятелство. А в тази делегация за връзки с Дания броя 6 е или 7 и мисля, че не бива да подценяваме важността на посещения в държави членки, които ще държат на ротационен принцип председателството в едните 6 месеца. В моя опит, от моя опит, това е нещо много важно там могат да се осъществят срещи, които в Брюксел не можем да осъществим. Затова имайте предвид и бъдете така по-сърцати в желанието си да участвате в такави делегации. Ще имаме делегации в Кипър, после в Ирландия. Това са следващите председателства на Европейския съюз, съвет, съюз. И от доста време ви казвам, че трябва да имаме по-многобройни делегации. Някакви коментари по този доклад има ли? Нека ви кажа пак, че секретарията беше много ангажиран с организиране на визитата, без планирането и тяхното участие активно, всички тези делегации няма да могат да свършат такава добра работа. Друго нещо в разни, пита председателя. С това обявявам заседанието за приключило. Беше много, с много натоварена програма. но не можем да се оплакваме. Това ни е работата. Следващото заседание на 29 февруари и на 1 марта в 9 часа. Благодаря. А, there is a new... Председателя. Нов, а, има нов брой на нашия бюлетин. Вземете го, от полза ще ви бъде.